кажат добре дошли на делегация от Евромайдан. Те пристигнаха от Киев вчера. Ето, вижте ги горе в галерията за посетители. Това са борците, мирните борци, без насилие, хората, които са излезли на улиците в Киев. one. You don't, make jokes on this. No. Yeah, because it's. Uh, we did a press conference. Grazie, onorevole Армс. Благодаря. Ако сте готови, започваме гласуването. Relazione McIntyre. Eh, Доклада Макинтайр. Давам ви няколко минути да се подготвите, да вземете местата си с картата за гласуване, да сте готови. И така, доклад Макинтайр, програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Апровато. Релацион... Приема се. Доклад залба. Гласуваме по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Препоръка Зубер. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Препоръка Пореба. За, против, въздържали се, приема се. Доклад Нитрас. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се доклад Хюбнер по именно гласуване. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Доклад Мичел. Докладчика иска думата. Заповядайте. Докладчикът иска думата, но не го виждам в залата. Е, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Доклад Аяла, назначаване на член на Сметната палата, Фил Уин Оуен. Тук имаме а, е, гласуване с а, е, електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Номинато. Назначава се. Пак доклад Аяла за назначаване на член на Сметната палата Алекс Бренинг Майер. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Още един член на Сметната палата, доклад Аяла, Ари Гретен, без разкриване на имената. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още един член на Сметната палата, Николаус Милионис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. approvato un altro membro della Corte dei Conti, Daniel Lemarca, scrutinio. Назначаване на член на Сметната палата Даниел Ламарк. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Крайно гласуването. Ora la nomina del presidente. Назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка Даниел Нуи. Отново, без разкриване на имената, ето имаме една жена след голяма битка, имаме най-сетне е, в надзорния съвет на Европейската Централна банка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Релационе Брок. Доклад Брок. И изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Предложение на е, комисията за, против, въздържали се, с поименно гласуване. Сега резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Бутикофер. Първо изменение за, против, въздържали се за предложението на комисията за против въздържали се приема се законодателната резолюция по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклад Кукан. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ручек. Изменение 1 за, против, въздържали се. Приема се. Предложение на комисията за, против, въздържали се. Приема се. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад е, Лопес Истори за против въздържали се. Предложение на комисията за против въздържали се. Приема се законодателна резолюция по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Ламсторф. Изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се. Предложение на комисията. За, против, въздържали се. Приема се законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Берман. Изменение 1. За, против, въздържали се. Приема се. Предложение на комисията. За, против, въздържали се. Приема се. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Комисаря Василио иска думата. Моля, заповядайте. Уважаеми депутати, Комисията приветства факта, че Европейския парламент одобрява инструмента за външна дейност – този инструмент ще даде възможност на Европейския съюз да продължи да бъде играч на глобално ниво и да настоява на своите ценности – демокрация, солидарност, стабилност, намаляване на бедността, както и опазване на добруването на световно ниво. Това са целите ни в следващите 7 години – ние ще имаме възможност посредством този е, инструмент да си сътрудничим с нашите партньорни по четири приоритета. Разширяване, съседство, сътрудничество и стратегическо партньорство и сътрудничество за развитие. От името на комисията искам да благодаря на всички докладчици, да благодаря всички, също и на всички, които допринесоха с е, много състезателните си принос към е, тези текстове. Трябва да се гордеем с постигнатото. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Доклад Харкин. Блок 1 за, против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията за, против, извинявам се, Добре. Предложението на комисията се е, приема. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Куташ. Блок 1 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, трябва да проверим. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14.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 Отхвърля се. Изменение 20 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 28 за, против, въздържали се Приема се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменай се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 26. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложение на комисията. За. Против. Въздържали се. Приема се. Законодателна резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладчикът иска думата. Съвсем накратко благодаря, госпожо председател. Искам да обясня защо моята група се въздържа от окончателното гласуване. Смятам, че е справедливо да дадем на комисията зелена светлина за преговори с съвета, но съжалявам, че НП реши да разводни предложението на комисията. То бе направено по искане на мнозинството от страните членки през месец май. Bene. Relazione... Добре. Доклад Ковач. Блок 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. За. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. 53. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 55. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се. Приема се. 56. 56 пада. 57 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61-63 до 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58-60 за, против, въздържали се, приема се. 45 пада и останалите предложения на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада Кукан. Изменение 7 за. Моля, вдигайте по-ясно ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 10, оригинален текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Тук трябва да проверим втора част. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. 10. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Останалите падат. Извинявайте. 11. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим изменение 2? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, вдигайте по-ясно ръка за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15. Първа част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Трета. Третата част пада. 16. Коя част искате да проверим? Втората част ли? Добре, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 43. Първа част за, против, въздържали се, Приема се втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Първа част. За. Soltanto l'emendamento 6. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17. Първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трета. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 18. Третата част ли искате да проверим? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апунто респинто. Емендаменто 18. А фаворе. Изменение 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Има устно изменение от докладчика. Заповядайте, господин Кукан. Благодаря ви, госпожо председател. Изменението, което представям, гласи следното. Напомня резолюцията от 25 ноември 2010 година относно ситуацията в Западна Сахара от 22 октомври 2013 година за правата на човека в Сахелския регион и призовава за гарантиране на правата на човека в Сахара и необходимостта да се работи по тях в Западна Сахара и лагера Тинду. Да се работи за свободата на сдружаване, свободата на словото и зачитането на правата и изисква освобождаването на всички политически затворници и изисква независими наблюдатели, които да получат достъп, неправителствени организации и медии. Подкрепя стигането до приемливо политическо решение за Западна Сахара, което да отговаря на съответните резолюции на ОНЕ, включително и резолюциите, които позволяват самоопределяне. Това са измененията и се надявам на вашата любезна подкрепа. Позиционни. Благодаря. Има ли е, възражения? Няма. Тогава гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Устно изменение от господин Копа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам от името на социалистите и демократите да преформулираме изменението. Осъждаме използването на непилотирани самолети, нарушаването на човешки права и настояваме за прекратяване на подобна дейност. Ci sono opposizioni a questo emendamento orale? Se ci sono, vi dovete alzare. Най-малко от 40 е, депутати трябва да е, станат, за да изразят несъгласие да се гласува. Добре, тогава ще гласуваме първоначалния текст на изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим електронно, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме първоначалния текст. За, против, въздържали се. Тук трябва да проверим. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на параграф 67. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. Искате да проверим изменение 5? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Не е ясно. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 88 първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 103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 Приема се. 119. Една секунда. Разбира се, поправя се председателя. 118. Поименно гласуване на първа част. За. Моля гласувайте. крайно гласувайте. Втора част. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега стигаме до 119 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Господин Кашман, искате думата, заповядайте. Thank you, Madam President. Помолих за проверка по изменение 20, защото вие не ме чухте. От наша гледна точка имаше мнозинство. Може ли да направим проверка по изменение 20? Добре, нека да проверим изменение 20. Моля, гласуваме поименно по изменение 20. Намерихте ли го? Край на гласуването. Приема се. Бене, грация. Добре, благодаря ви. Благодаря. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Доклад Тремоза. Заповядайте. frau präsidentin! Äh, entschuldigen sie die störung. ich möchte mich als schattenberichterstatter meiner fraktion zunächst mal. госпожо председател като докладчик в сянка от моята група бих искал да благодаря на господин Тремоза за отличната работа, която свършихме по годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Но, съжаление, има една грешка в е, параграф 73, изменение 5. Ние Искаме да се въздържим а в списка за гласуване е обозначено друго. 11 за, против, въздържали се, приема се. 18 по именно гласуване, крайно гласуването. Приема се изменение 2 за, против, въздържали се. Приема се изменение 3 за, Искате да проверим изменение 2? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, имате право. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. И това ли искате да проверим?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 Въздържали се, отхвърля се. 51. Искате да проверим 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Приема се 55. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. 63. Проверяваме втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Втора част, не, първа част на 63 за, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 64 първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, Трува ми се, че е отхвърлено, но по-добре да проверим е, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се, 105 за, против, въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Кюзо. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване по проекто резолюцията като цяло. Моля, гласувайте.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 Госпожо председател, нямаше да отнемам времето на колегите, ако не ставаше дума за нещо изключително сериозно. Вчера, когато разглеждахме доклада, е отбелязано, че аз съм гласувал за изменението на НП. Аз гласувах против. Беше ми казано, че има и друг колега с подобно преживяване за това ще ви помоля да направите задълбочено проучване. Ние трябва да сме сигурни, че системата за гласуване отразява правилно подадените гласове от евродепутатите. Казват ми, че тази проверка вече е извършена и е, ще бъде изпратено служебното съобщение. И така, доклада Мичел гласуваме. 31. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по резолюцията. За, против, въздържали се, приема се. Искате какво да проверим? Две. Така ли? Проверяваме втора част. Край на гласуването. Приема се. Добре, доклада Вертман. Иска думата докладчика. Е Не е в залата или... А, тук е. Заповядайте, госпожо Вертман. Um Благодаря ви, госпожо председател. Основното в доклада са жените с увреждания, които са жертва на огромна дискриминация. 46 милиона жени с увреждания живеят в Европейския е, съюз. Това е голяма част от населението на ЕС. Жалко е, че нямахме време за дебат, но се радвам на положителния резултат. Благодаря ви. 24 за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета. За, против, въздържали се, приема се. 26. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 47. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 52. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора. За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втората част на 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буква Хаш. За, против, въздържали се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. За, против, въздържали се. Приема се. Доклад Де Йонг. 8 за, против, въздържали се, приема се. 10 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част поимано гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апровато. Приема се 14 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се 16 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се трета част по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част за, против, въздържали се. Гебхарт иска думата. Моля, заповядайте. Включете микрофона си. Äh, Благодаря, има грешка в нашия списък за гласуване. Нашата група иска да гласува против втората част на 26. Добре, благодаря. 26 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверяваме втора част. Край на гласуването. Приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване на резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Volete чек, но. Искате да проверим, така ли? Не, видимо не. Благодаря на всички.